господин Вилан. I have you, I have you down for... Записах ви за обяснение на вода по доклада Лене.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 Натиснете бутона, господин Успакич. Ага. Gerbiamas pirmininkė, noriu pranešti, kad aš palaikau. Господин председател, искам да подчертая, че поддържам предложението. Но сега искам да кажа по отношение на директивата за микропредприятията. Става дума за промяна, която ще засегне всички равнища на микросубектите. Мисля, че е необходимо да има общи правила за всички в Европейския съюз тук. Но трябва да се предвидят някои улеснения за микросубектите, без по някакъв начин да увреждаме на действието на общият пазар. Трябва да има общи правила за конкуренцията, които да въжат за всички. Мисля, че трябва да се предвиди а, общ данък за микросубектите, който трябва да бъде изчисляван, било като се има предвид броя на заетите в тези предприятия, било някакъв друг критерий. Thank you. Sorry, Mr. I should explain. Благодаря. Искам да ви обясня, колеги, че не може обясненията на вота да траят повече от една минута. Господин Яр, благодаря. Възможността да се освободят микропредприятията от годишните счетоводни отчети, Европейският парламент изрази позиция за намаляването на бюрокрацията. 6,3 милиарда евро – струва всичко това. Трябва да насърчаваме ръста на малки и средния бизнес. Държавите членки сами по своя преценка могат да решат дали да освободят предприятията от годишните четводни отчети. Аз искам да насърча държавите членки и най-вече Германия да се възползват от тази възможност. Съответните предприятия ще спестят пари и време около 2000 евро на, на фирма. Хубаво би било този пример да бъде последван и от редица други примери. Господин Моти за една минута. Sì, signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, io non ho Господин председател, дами и господа, аз не подкрепих резолюцията Лене. Тя касае микропредприятията, които са в основата на европейската економика. Проблемът обаче е, че в сегашния си вид резолюцията води до изкривяване на конкуренцията между дър... фирмите в различни държави членки, нещо, което е нежелателно днес на фона на кризата. Годишните отчети са не... нужен и ефикасен начин за установяване на позиция на пазара и за получаването на кредити от банките. Възоснова на отчетите може да се осъществява преценка как се управлява една фирма, включително и микрофирмите. Трябва да направим така, че микропредприятията да получат стимули под формата на данъчни облегчения, реални данъчни облегчения, за да се подобри техната конкурентоспособност на пазара и да могат да получават банкови кредити, които в момента са насочени главно към големите фирми. Госпожа Харкин. Благодаря. С удоволствие ще подкрепя доклад Ленер, с който ще се намали административното бреме за микропредприятията. Едно от нещата, за които непрекъснато обсъждаме с малките предприятия е свръхрегулацията и бюрокрацията имат солидни аргументи микропредприятията, които казват, че е разумно микропредприятията да не спазват същите изисквания, както и големите предприятия. Това решение е разумно и е много добър отговор на тревогите на малкия бизнес, който изпитва затруднения в Европа. Днес изменихме европейския акт, с който ще се намали бюрокрацията, ще се подобри конкурентоспособността на малкия бизнес. Господин Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика господин Лейни, Европейския съюз внимателно следи развитието на бизнеса и моята група особено винаги е смятала, че подкрепата за малките и средни предприятия е един от нейните приоритети. Затова това, което направихме днес, трябва да бъде поздравено. Искаме да намалим бюрокрацията, да намалим разходите за микросубектите. Това ще бъде от практическо значение за тях в този труден период на криза. Радвам се, че има текстове, които разрешават на тези членки да прилагат тези правила, в момент, който сметнат за най-подходящ. Това ще избегне опасността от възникване на неравнопоставеност. Е, следващата точка, това е докладът е, за е, Европейския съюз 2020. Първи има думата Филип Ламбер. Мисля, че гласуването, на което присъствахме, е забележително от две гледни точки. Първо, двете големи групи решиха да направят съвместна резолюция, като е депозираха 6 минути преди крайния срок и всъщност бяха невъзможни е, изменения и мисля, че това не е достойно за нашия парламент. Втората ми забележка. Ако ставаше въпрос, поне да се направи текст с някакъв смисъл – крайна сметка става въпрос за пет цели с 6 програми и се постига текст, който не казва абсолютно нищо за абсолютно нищо. Мисля, че станахме за посмешище и в крайна сметка този важен дебат не се състоя и се превърнахме в е, едно заседание при открити врата. Благодаря. Рамона Никола Имате думата. Господин председателю, както всички знаят, либералите и демократите поискаха по-конкретен подход за економическата стратегия 2020. Искам да поздравя промените, които се въведаха в тази стратегия. Въпреки това, мисля, че някои аспекти не бяха достатъчно развити. За това искам да привлека вниманието ви върху факта, че от тази стратегия 2020 не се очертават ясно програмата за сближаване. Програмата за сближаване е един изключително важен финансов е, инструмент за е, регионалното развитие и трябва да се подчертае това, освен това, държавите членки са натоварени с прилагането на тази стратегия, обаче не се споменава достатъчно мястото на местните органи за анализа на резултатите, конкретните резултати на местно равнище. И мисля, че резултатът от тази стратегия ще зависи от начина по който ще се приложи на регионално и местно равнище. Благодаря. Господин Лухан, за една минута. Благодаря, господин председателю. В рамките на неформалното заседание на съвет от 11 февруари имаше декларация от държавните правителствени глави за подкрепата на усилията на Гърция за финансовото възстановяване. Освен това, бе дискутиран проекта на Европейския съюз за 2020 година като продължение на Лисабонската стратегия. Имаме нужда да проследим приоритетите, които бяха установени там. Имаме нужда от тази резолюция и трябваше също така да помислим за спецификата на всеки един от регионите в Европа. Имаме винаги нужда за по-добра конкурентоспособност, за по-добър економически риск, имаме нужда от повече инвестиции за поддържане и на заетостта и освен това трябва да се включат и е, научно-развойните дейности. Както казвах, трябва да се отчитат спецификите на всички региони и на всяка държава членка в Европейския съюз. Единствено по този начин ще можем да постигнем определените цели в е, стратегията 2020. Трябва да привилегироваме предимно а, образованието. Без добро образование не можем да постигнем економически раз. Сега господин Папа Николао, една минута. Благодаря, господин председателю. Господин председател, Запознавайки се с заключенията на съвета и дискусията, която имахме в Брюксел, също бележките на комисаря, и казаното държавните и правителствени глави. Изглежда, че в период на криза, когато една държава членка е изправена пред сериозни проблеми, е изключително важно Европа да покаже солидарност е, и да подпомогне държавите да ги защити от спекулативни действия. Създаването на нови европейски институции за справяне с явлението спекулация, нещо като Европейски валутен фонд, е важно начинание за ефективно решаване на проблемите. Господин Оспаскич, за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искал да кажа няколко думи за Европейската стратегия до 2020. По принцип, всяка инициатива, която е насочена към подобряване на положението в Европейския съюз, може да бъде подкрепена. Това не означава, че стратегията не трябва да бъде критикувана. Става дума за Европейска стратегия до 2020 година. По мое мнение, трябва да се опитаме да премахнем границата между националните и европейски правила. Разбира се, аз не говоря за сфери като култура, традиции, културно наследство, но следва да подчертаем, че в економически смисъл европейският пазар е общ пазар. Ако беше обратното, това ще, ще да означава, че отделни региони, географски райони в Европейския съюз ще бъдат положени на различни правила. А, аз считам, че Европейският съюз трябва да прилага общи економически условия и да подкрепя научните изследвания, развитието на технологиите, като същевременно трябва да отбележим, ораторът е прекъснат. Госпожа Ела Сендер изглежда не е в залата. Господин Чунтес има думата за една минута. То, кирие проедре, и καταψήφισα την έκθεση γιατί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης аз гласувах против този доклад, тъй като той е демонстрация на същата неолиберална стратегия, която ни доведе до високата безработица в Европейския съюз. Ние се нуждаем от радикална промяна в социално-економическата политика, пълна заетост, спазване правата на работниците. Съвета и парламента се опитват да се крият зад отделните проблеми на държавите членки, без да решават проблемите а, общо. Гърция е набелязана за черната овца и, и от нея се иска да наложи строги мерки. Това, което е необходимо, е да се постигне споразумение за проявяване на истинска солидарност и да се наблегне на създаването на нови работни места. Господин Тасмарек, една минута. Считам, че Европейския съюз се нуждае от нова стратегия, която ще ни позволи да реагираме на финансовата криза. Важен елемент на тази стратегия е подобряване на свободата на движение на хората от всякакви категории, на студенти, на пенсионери, на работещи. И това ясно е подчертано в резолюцията. Добре е също, че подчертаваме подкрепата за малките и средни предприятия. Без тях ние не можем да излезем от настоящата криза. Някои хора считат, че тази стратегия не акцентира в достатъчна степен върху кохезионната политика, но аз имам различно мнение. Ние казваме, че тази политика е важна за бъдеще. Няма да имаме успех, каквито и стратегии да реализираме на книга. Господин Босиньор, една минута. Благодаря, господин председател. Дойде момента, в който трябва да израснем политически. Кризата показа, че трябва по-добра координация на цялата ни дейност. Трябва да посветим повече ресурси за инфраструктурите и да внимаваме малко повече а, е, при е, подкрепата на малките и средни предприятия. Трябва повече усилия за а, е, спешно приемане на обща а, фискална политика. До сега се правехме само, че не виждаме какво правят европейските банки, включително и вътре в Съюза. Сега вече трябва да проявим смелост. И резолюцията, която приехме заедно с моята група, говори за всичко това. Но мисля, че и комисията, и парламента трябва да проявим повече кураж. Благодаря, господин Чанески. Господин председател, дами и господа, Новата стратегия за 2020 година е всъщност по-малкото братче на Лисабонската стратегия. Ако не се получим от по-големите от нас, от по-стария ни брат, няма да изкараме изпита и няма да можем да продължим да се учим в живота си. По същия начин, по който европейските ръководители се събираха и говореха за необходимостта да се приеме Лисабонската стратегия, Държавите членки пък е, в същото време ограничаваха възможности за свободно движение на хора, услуги. Е, тази нова стратегия, разбира се, е малко по-добра от е, предишната, старата версия от преди няколко месеца, когато въобще не ставаше дума за кохезия. Но някак си звучи като списък с пожелания, защото би трябвало да бъде отразено в следващата е, ние бюджет или бюджетна рамка. Е, и ако това не стане, тази стратегия няма да, да, да ще доведе до това старите държави членки да се доминират над е, новите. Ние всъщност 15 е, е, пъти обяснява. Имахме 15 обяснения на гласувания, по една минута всеки. И ако имаме много заявки, ако продължим, ще отнеме много време. Така че ако желая от някой от вас да, е, в писмен, да предаде писано обяснение на гласа си, това ще е добре дошло. Имам една желание за изказване. Господин Палцо, имате думата. Благодаря за тази възможност, господин председател. Стратегията на Европейския съюз 20, 2020 е, е, за мен е, е не, аз гласувах с не. Очевидно е, очевидно е, че тя възприема една нова либерална политическа е, политика, е, економическа политика. Е, против е, протекционизма, против наместа на държавата, докато уроците, които излекахме от финансовата криза са е, повече от ясни. Не можем да оставим пазара на сам на себе си. Зад, е, е зад, така някъде в мизансцена се прокрадва и, и имперски е, амбиции и настроения. Е, надзорни органи ще бъдат създадени, разбира се, на европейско равнище и е, в е, и е ясно, че ще има задължителни е, ще има задължения, задължителни действия и срещу отделни нарушители и затова гласувах не. Ела Санчес, една минута. Благодаря. Благодаря за това, че ми давате думата. Забавих се, защото трябваше да свърши нещо в бюрото. Като член на комитета, Комисията по бюджетен контрол, трябва да кажа, че аз гласувах за тази стратегия. Според мен е важно парламента да даде своето становище, но разбира се, имах резерви и ги обясних на колегите. Те са по отношение на линея 18 в сегашния вид е, има нещо неточно не, не, не там. Там се казва, че е, Европейския съд критикува комисията и държавите членки. А, е, сметната палата, извинете, за 20% освоен бюджет, но всъщност през последните години Сметната палата ни поздравяваше винаги и ни даваше положителна оценка положителна оценка на това, е, което държавите разходваха 30% е, за земеделие и така нататък. Мисля, че текста в този вид на линия 18 би породило недоразумение, е, сякаш 18% от европейския бюджет е бил неправилно управляван и освоен, това ще заблуди хората. Господин Манаскион за договора Голдстон, преговорите Голдстон. Не, Рамона Николмен. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, гласувах против е, доклада Голдстон. Въпреки, че този доклад е, изглеждаше добра инициатива от начало, защото всъщност искаше да направи анализ на израело-палестинския конфликт, за да се намерят по-добри решения във връзка с ситуацията в региона, но ми се искаше да бъде малко по-обективен този доклад и да спазва международното право и хуманитарното право. И бях неприятно изненадана, когато установих, че в този доклад израелското правителство се е, третира наравно с Хамас. Както всички знаете, това е организация, включена от Европейския съюз в списъка на терористичните организации. Следователно, не мисля, че чрез този доклад израело-палестинския конфликт и напрежението в региона ще се оправят. Точно за това гласувах против. Благодаря. Господин Месарос. Благодаря, господин председател. Доклада на съдия Голдстоун е наистина продукт на труда на високо уважавани хора. Тяхната преценка е заслужава уважение. Заслужава уважение. Това не е политически доклад и е, е, следователно трябва да бъде приложен, изпълнен. Аз гласувах с за, но не съм съгласен с абсолютно всяка е, дума от доклада, макар че смятам, че беше добра идея да се приеме той днес в парламента и се надявам, че той ще допринесе за създаването, за изграждането на мир в Близкия изток. Госпожа Доцна е тук, така че сега Кристина Мурвай има думата. Една минута. Благодаря, господин председател. През декември 2008 Израел започна брутална атака срещу ивицата Газа. 1400 души, повечето от които цивилни бяха убити. Докладът Голдстоун прави опит за обективна оценка и извършва проучвания както и посочва констатации, свързани с извършени престъпления. Посочва също кои елементи от международното право са били нарушени от държавата Израел. Партията ОБЕК в Унгар... Унгария, за съжаление, гласува за. Те са част от НП в парламента. Те гласуваха за решение което настоява за прилагане на предложеното в доклада Голдстоун и настояват за извинение <clears throat> към жертвите от Палестина. Благодаря, господин Вандален. Господин председателю, едностранчив е този доклад, Голстон. Там се говори изключително за Израел, а Хамас също използва цивилни за щитове, а не се говори за това. За съжаление. В Обединените нации съответната комисия се ръководеше от държави, Либия и Пакистан, например, които не са особено добре познати за е, свободата на изразяване и за демокрацията. И в контакт с такава, такива държави всъщност се получава едно заразяване. Точно за това гласувах против тази резолюция и резолюцията и доклада Голстон са едностранчеви. Господин Такула, една минута. Ja puhemies, äänestin tätä Kolstonin raporttia vastaan. Minusta on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 ние се съглас... съгласихме, че мнозинството от, е, в тази пленарна зала е, приема всичко, е, което се прави. 800-те ракети, които са пратени на, сама, на Хамас, това е непрекъсна заплаха за гражданското население. Е, естествено Израел трябва да защити собствените си граждани. Мисля, че тъжно е, че един едностранен доклад е, всъщност е, бе прият тук, макар и с не особено мнозинство. Надявам се, че Европа ще продължи да се бори за свободата на изказ, демокрация и за тези принципи в Близкия изток, разбира се. Благодаря. Господин председател, аз обещавам да бъда по-кратък този път. Считам, че съдията Голдстон не е образец за обективност, затова аз гласувах против този доклад. Струва ми се, че той представя ситуацията в Близкия изток в черно-бели краски, като в черно-бял филм. Представя Израел като лошата страна. Ние трябва да избягваме подобни едностранни оценки. Аз съм бил в града Сдерот, който беше подложен на обстрел на ракети на Хамас. И считам, че този доклад не е нещо, с което този парламент може да се гордее в бъдеще. Господин Ханан. Господин председател, чухме много тук за пропорционалност, е, съразмерност в този дебат. Питам се, опонентите на Израел, какво смятат за пропорционално, за е, е, балансирано. Дали наистина, ако пропорционален отговор е ако същия брой бойни глави бъдат поети от Израел и насочени към Газа. Мисля, че е, автора всъщност е, забравя да спомене, че е, е контекста. Той е, просто представя факт извън контекст. Аз не казвам, не искам да кажа, че Израел е, трябва да излезе е, извън обсега на критиката, нито пък Хамас, е, но. Е, какво би ни довело до едно положение, когато една стабилна е, палестинска държава ще бъде един добър съсед, но действително и, и тона на доклада и, и неговата пристрастност отдалечават перспективата за двудържавна структура. Благодаря. Европейския парламент, ФДП в Европейския парламент гласува не срещу прилагането на е, доклада Голдстоун наистина е, нито една държава е, би трябвало да се съгласи с този доклад, защото е, не би трябвало е, от една официална организация на е, Европейския съюз държавата Израел да бъде посочена като е, или е сложена в един списък с терористични държави. Това не означава, разбира се, че ни е, заедно с е, е че отклоняваме е, е, и сме против опитите е, да се е, накарат Израел да седне на масата на преговори и да спазва международно международните е, резолюциите на е, е, съвета на сигурност на нации. Трябва да изпратим такива сигнали към Израел и се радваме, че има такива признаци на подновяване на разговорите. Инвестицията на Обама също прави, полага непрекъснати усилия за изграждане на мир в региона, но ако се одобри посещението на, е, ако се е, даде съгласие за посещение в, е, на, на представниците в Газа на делегация от наша страна, тогава мисля, че това ще ви прати много положителен сигнал. Сега господин Гарачи за една минута. Анми Голазик. Благодаря, господин председател. Bielorusku jasný signál, že je е, приправена прехотнотить. Трябва да изпратим сигнал от европейските институции към Беларус ако Беларус не престане да нарушава правата на човека и принципите на е, демократична държава, е, аз съм отчаян от решението на, президент, на президента в Беларус да въведе контрол върху интернет. Е, мисля, че това е един отчетлив опит да се потисне е, свободата на медиите. Е, мисля, това засилва недоверието на гражданите и е, държавите, включително тези на Европейски, от Европейския съюз, е, е, тяхното недоверие към управлението в Беларус. Е, да не говорим за арестуваните от опозицията. Е, Благодаря. Господин Калиновски. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję kolegom. Господин председател, дами и господа, благодаря ви много, че подготвихте и приехме в Европейския парламент тази резолюция. Чрез нея ние изразяваме желанието ни да подкрепим човешките и мълцинствени права в Беларуси. Това доказва, че ние сме за свобода на изразяването, свободата на медиите, и аз се радвам от позицията заета от Европейския парламент в подкрепа на полското младсенство в Беларус. Държавите членки трябва да дават пример за нашите съседи и приятели и да направят така, че правата на мълценствата се спазват изцяло в държавите членки. Благодаря господин Качмарек за една минута. Господин председател, дами и господа, аз гласувах за тази резолюция. Това, което искаме е да се легализира положението на Полшите в Беларусия. Ние изразихме солидарност на полските граждани в Беларус, които не се ползват пълно от гражданските си права. Аз получих вчера писмо от посланник на Беларус в Полша, който изрази тревога по отношение на тази резолюция, която ще се приеме в Европейския парламент. Той счита, че ние не сме представили обективно ситуацията в полските медии, но това не отговаря на истината. Мисля, че става дума за нещо много повече, за защита на правата на мълцинствата, за спазването на минимални стандарти и мисля, че това е в интерес на Беларус. Госпожа Киене, за една минута. Благодаря, господин председател. Аз подкрепих резолюцията за положението на гражданското общество и националната малостава в Беларус. Бих искала днес още веднъж да изразя дълбокото си е, притеснение от е, нарушение прав, гражданските права на хората в Беларус. Е, срещу гражданското общество, срещу националните мълцинства се действа там и искам да изкажа пълната си солидарност с гражданите, които не могат да се е, радват на пълни граждански права. Е, е, наистина е, председателката Ангелика Борис, която е председател на Съюза на поляците в е, Беларус, аз изказвам солидарност с тях и с ръководители на Обединената гражданска партия и Обединените сили в Беларус, които гостува, са гостували в нашия парламент многократно. За съжаление, народа на Беларус не може да се ползва от множеството проекти и предложения, които финансира Европейския съюз като част от нашата източна, политика за източно съседство. Благодаря Такола, господин Такола. Благодаря, Благодаря господин председател. Мисля, че ситуацията в Беларус е сложна, но ние трябва да а, заявим ясно какви са ценностите, които настояваме да се спазват. А, много а, жалко а, беше гласуването по доклада Голдстоун. А, всичко, което е свързано с а, а, Кавказския регион, с Беларус, а, други части на света, трябва да държи сметка за а, нашите ценности, човешки права, демокрация, върховенство на закона и а, трябва да настояваме те да се спазват и в а, Беларус. А, а, трябва да гарантираме спазването на правата на а, малцинствата в а, Беларус, а, включително на религиозните малцинства, които понякога са подлагани а, на а, преследвания. Трябва да се гарантира свободата на вероисповеданията. Мисля, че чрез тази резолюция създаваме повече надежди. Макар да съм съгласен с текста на резолюцията в голяма степен, не, не мисля, че, сме в, че, че е наша работа да, да, да четем лекции на, демо, на Беларус как да а, практикува демокрацията. Ние можем да изразяваме становища тук, но все пак. А, тук ние не сме едно политбюро с 27 члена, които просто одобряват някакви резолюции формално, защото можем да оплакваме се от подправяне на избори за оцеляването на различни отклонения от от съветско време, а също времено поддържаме общата слуснатска политика. Е, ясно е, че общата, е, старата комунистическа система ще води кампанията ЕС е, за, когато се стигне до гласуване за или против членство в Европейския съюз наистина, спомнете си за последните страници на животинската ферма на романа на Джордж Орвел. Благодаря сега, господин Херагон. Господин председателю, Извън самото съдържание на тази резолюция искам да се противопоставя срещу принципа френските патриоти, фламандските патриоти, унгарци, не, немски и така нататък постоянно са преследвани политически, професионално и съдебно при пълното безразличие на мнозинството в този парламент и понякога дори с подкрепата му. А ние претендираме на да обучаваме всички. Оратора е прекр... прекъснат. Трябва да започнете отново, защото чухме фински език на английския канал. Благодаря. Така добре е ли, господин председателю? Та, господин председател, казвах, че френските, фламандските патриоти, унгарски, немски, австрийски патриоти постоянно се преследват и съдебно, и професионално, и политически при пълното безразличие, понякога дори с подкрепата на този парламент, който претендира да дава уроци на целия свят и специално извън границите си. Миналата седмица, например, гласувахме резолюция за Украина с една разпоредба, която много украински патриоти намират за обидна с право спрямо техния герой, национален герой Бандера. който се опита в крайна сметка да си намери път между два а, тоталитаризма, съветския и хитлеристския. И действително същото и за много украински, които се чувстват а, а, обидени от е, този парламент. Например, моят приятел Грифин, който е унгарски патриот, е, говори ли за нашата национална героиня Жана Дарк, например? Аз бих искал нашия парламент да бъде резервиран спрямо националните герои на чуждите държави. Благодаря. Така, имаме още толкова изказвания преминаваме към данъчно облагане на финансовите операции. Давам думата на първия оратор. Благодаря. Нашата политическа група счита, че финансовата индустрия не може да се спаси, тъй като беше нанесен огром... нанесени огромни щети трябва да има система, която да не допуска това да се повтори, да има средства, които да се мобилизират при спешни нужди. В контекста на международните споразумения време е да се наложи данък върху финансовите операции, но дали е практично въвеждането й? Трябва да има подкрепа на цялата международна общност и да има нужните гаранции. Резолюцията като цяло се подкрепя, с изключение на седми абзац. Ние сме против отдаването на нови правомощия в сферата на давачното облагане на Европейския съюз. Освен това, целта на този данък върху финансовите операции е не да се събират средства за най- любимите проекти, колкото и достойни да са те, а по-скоро да се е, осигурява защита срещу подобен економически хаос. Европейският е, съюз, е, а не държавите членки, както се казва в член 7, трябва да се занимават с този данък. Такъв данък трябва да бъде реализуем само с участието на всички страни. Благодаря, господин Хигинс. Благодаря, господин Хигинс. Извинявайте, аз аз се въздържам от гласуване по тази резолюция, защото тя е отчаиващо неуместна при е, решаване на проблема. Е, наистина, е, да реши проблема с социалните спекулации, с хедж фондовете и така наречените престижни фондове, като Goldman Sachs. Е, е, на 8 февруари в Нью Йорк 18 е, основни е, хедж фондове участваха в една спекулация и сега тези финансови акули, които са познати като хедж фондове, контролират 8 милиарда евро, всъщност съвсем нарочно спекулират срещу Европейския съюз и се опитват да извлекат милиони в частни печалби. Европейската комисия не само не успява да направи нищо да ги спре, но всъщност тя е, се заклятничи с тях като е, на гърба на работниците и бедните, е, чието жизнен стандарт всъщност се влушава в резултат от необходимостта да се плаща на тези е, финансови акули. Тези е, основни банки и хедж фондове не трябва, тря, трябва да използват е, тези ресурси против бедните, а, а обратното. Благодаря сега, господин Боргезио. Господин председател, ние се въздържахме. Причината е, че аз исках да се изкажа против намерението на Комисията и на Европейския съюз за създаване на такса, така както каза комисар Шемета. Говорим за минимален данък за емисии. Ние се противопоставяме на такава възможност за пряко таксуване в Европейския съюз. Не може да има таксуване без представителство. Така че ние сме против тази позиция за а, пряк данък и трябва да си припомним решението на Германския конституционен съд. Искам също така да напомня, че Ван Ромпой по време на едно странно заседание, точно една седмица преди назначаването му, с група, която съвсем не е известна в света с прозрачността, се изказа върху европейска такса върху въглерода с сериозни последствия върху горивата, с отрицателни последици за европейския граждани. Такава мярка би била антиконституционна. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз не съм убеден в аргументацията за налагането на данък върху финансовите операции, но разбирам искрените намерения на тези, които предлагат такъв данък. Хората обаче стигат до различни заключения, но няма аргументи а, дали такъв данък трябва да се въведе само в Европейския съюз. Тобин данък който се налага само регионално, само ще облагодетелства онези места, където не се прилага данъка. Защо тогава да въвеждаме система, която ще бъде в ущърп на Европейския съюз? Това е атака срещу банкерите, срещу лондонското Сити, освен това, осигурява поток от приходи на Европейския съюз, което означава, че не трябва да се обръща за такива към държавите членки. Когато говорим за различните директиви в тази област, виждаме, че лондонското сите е, е поставено под сериозна заплаха. Благодаря, господин Ханан. Благодаря, господин председател. Всеки, който погледне, е, се вгледа в кризата, финансовата криза, ще се пита как ние е, сме позволили с регулирания надзор да се стигне до положение, когато банките е, пропадат и се използват парите на са милиарди, за да се закрепят тези банки. Когато си помисли за самата идея за глобален данък върху финансовите транзак... транзакции, тогава ще помислим за, да помислим за жертвите на тази финансова криза във всички държави. Да видим как как би могъл да се е, наложи такъв данък и въздействието върху цялата верига от финансови пазари? Какво ще се случи в действителност? Банките ще прехвърлят разходите върху на гърба на, на своите клиенти е, в е, търговията с вивши се държави е, е, това ще засегне и цената на, на осигурителните е, е, на премии, на осигуровките. Не би трябвало наистина да, да даваме пример на на некомпетентни правителства за да из, изцеждат и източват средствата на своите държави. Благодаря сега единната зона, зоната на едини плащания в Европейския съюз. Господин Пашка има думата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 тези нови правила ще бъдат с тях, ще се злоупотребява от банките. А освен това ще доведат до по-големи разходи и такси, които банките ще налагат на своите клиенти В тази връзка с завеждането на новото е, правило, таксите за тегляне и внасяне всъщност е, ще отпаднат. Банките не би трябвало да, е, да налагат да въвеждат допълнителни такси за банкови операции в резултат на това господин Калиновски по търговското споразумение против фалшифицирането. Господин председател, аз гласувах за приемането на тази резолюция като представител на моите гласоподаватели. Аз не искам да се вземат решения за гърба им. Лисабонският договор даде нови компетенции на Европейския парламент. Ето защо Европейския парламент трябва да гарантира спазването на правата на гражданите. Ние не можем да позволим тайни споразумения да се договарят от комисията, което не е в съответствие с европейското законодателство и е в ущърп на достъпа на европейските граждани до европейското законодателство. Затова е много добре, че Европейският парламент разглежда документите на Европейската комисия и също въпроси, разглежда въпроси, свързани с фалшификацията на продукти. Е, Господин председател, по отношение споразумението за борба с фалшифицираните продукти, сегашните преговори са абсолютно непрозрачни. Да се използва тази формула за, за глобално споразумение е, в никакъв случай не отговаря на необходимостта да имаме прозрачни процеси. Трябва да зачитаме за, е, решенията на, на законотворците. И, би трябвало да се предвиди е, надзор е, върху тези преговори договори, нещо, което засягат милионите европейски граждани е, би трябвало да имаме много силно изразено становище, много ясно изразено становище по тези преговори. И е, наистина би трябвало да имаме е, надзорника за защита на данните, настоява да не се поставят нищо над индивидуалното право за защита на личните данни. И накрая той твърди, че е, политиката за е, прекъсване при нужда на, на интернет е нарушаване на фундаменталните права на гражданите. Това е от изключително важно за всички и е, начина по който ще се, от, ще се отнесе към този въпрос комисията и парламента ще каже много за отношението ви към прозрачността. Господин Камал, мисля, че едно от важните неща за цялата резолюция е, че ние се умяхме да постигнем съгласие в парламента като цяло. Има общо разбиране, че при липсата на информация за преговорите, това, което се вижда в блогосферата, различните слухове показват, че може да има конфискация на MP3 плеери или лаптопи по границата. Ние се нуждаем от повече прозрачност за преговорите за търговски споразумения против фалшифицирането. Вчера комисаря обеща да ни предостави повече информация. Ако комисията преговаря от името на 27 държави членки, от името на Европейския съюз, важно е да знаем каква е преговорната позиция, да има пълна оценка на въздействието на това, което се предлага и как то ще се отрази върху европейската индустрия. Аз приветствам коментарите, направени от комисаря и очаквам повече прозрачност. Благодаря господин Пашка за една минута.

и европейските депутати не са информирани за това какво, е, какви са е, резултатите от тези преговори. Мисля, че тази процедура трябва да се промени. Европейския съюз очаква ли, е, Европейската комисия очаква ли Европейския парламент да носи отговорност за нещо, за което не знае? Мисля, че би трябвало Е, многократно, Европейската комисия многократно преработва е, това споразумение, а, а ние сме в наведение. Това не говори добре за комуникациите между институциите. Благодаря. Господин Камал, по схемата за общи тарифни преференции. Благодаря. Както знаем, тази система ще бъде преразгледана тъй като сегашната изтича. Едно от важните неща, свързано с обща система за преференции и обща система за преференции плюс, е при договарянето на споразуменията за економическо партньорство се цели сключването на двустранни споразумения. Аз съм против, защото се налага един, една обща схема по отношение на търговията. Един от служителите на комисията заяви веднъж, че тези споразумения не са толкова въпрос на улесняване на търговията, колкото да е износ на европейски ценности. Но ние искаме също да има условия за преференциална търговия на тези наши партньори. Ние трябва да им предложим а, такава обща система за преференции плюс а, това ще помогне на предприемачите и е, ще помогне на хората да избегнат е, бедността в тези страни. Благодаря, господин Ханан. Наистина, държавите от е, е Централна и Южна Америка се. Е, е, режимите. С, клонят към автокрация. Това в никакъв случай, ако, ако не са непременно а, диктаторски, те поне не са и а, действително а, парламентарни демокрации. Това е, е, правата на, на изборните комисии, на Конституционния съд е, в много случаи са ограничени. Всичко това, на което ние сме свидетели, кого всъщност решават левите да критикуват в тази част на, на режим, на света? Алваро Риве в Колумбия, който има подкрепата на повече от две трети от населението си, просто защото върна реда в тази нещастна страна и е, така затегна положението за, е, е, за военните. Би трябвало тези, точно, и точно срещу тези хора парламента се изправя. Мисля, че това е срамно и позорно. Господин Антониоци по доклада на Албертини. Благодаря, господин председателю. Благодаря на нашия колега Албертини за отличната работа по този съществен въпрос за Европейския съюз с влизането в сила на Лисабонския договор, правомощията в външната политика и политиката за сигурност са по-силни. Много сме тези, които искаме действително Европа да има повече отговорност в областта на външната политика. Съгласен съм, с искането от върховната представителка да се консултира с съответната парламентарна комисия за назначаването на високо поставените длъжности и да се засили сътрудничество между съвета и парламента. Този доклад е една първа много важна стъпка за силна европейска политика, при която Европейския съюз ще може да изиграе съответно ролята си на международната сцена. Благодаря. Синклер има думата. Uh, um, Благодаря, господин председател. Гласувах против uh, изменение 17D и 19 които призвават е, НАТО да, да демонтира своите е, бази в Европейския съюз. Един от последните аргументи е, е че всъщност Европейския съюз е, опази мира през последните 56 години в Европа. Е, НАТО успя да го направи със своите сили и аз мисля, че срамота тази, е, този парламент да допусне гласуване за такова изменение. Знае, че тези, които предложиха това изменение, всъщност са водени от едни, една остатъчна идеология, която, в която е залегнало нарушение на правата на човека. НАТО именно спасиха е, Европа от е, е, кошмари на войната през всички тези години. И смятам, че в интерес на Великобритания е всички тези държави да се изправят срещу новите форми на тоталитаризъм, които всъщност Европейския съюз олицетворява. Благодаря сега политиката за отбрана и сигурност, господин Кориот. E- Благодаря, господин председателю. Аз гласувах за този доклад. Считам, че едно подобряване между е, гражданските области и военните области като се спазват въпреки това неутралните позиции, е много важно. Важно е да имаме инструменти за координация, оперативен център на европейско равнище под, под върховното представителство за да може координацията действително да е ефективна и за гражданските и за военните действия, така че да се избегнат всякакви проблеми за лошо функциониране или за закъснения, които е, в момента се наблюдават. Благодаря. Господин Гондис, имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря за търпението. Гласувах против този доклад, защото е, той заема опасни позиции, които са залегнали и в Лисабонския договор за европейската политика за сигурност и за отбрана. Знаем каква е ролята на НАТО във военната област, знаем какво е сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО и в този кризисен период доклада всъщност насърчава военните разходи. А според мен Европейския съюз в момента, в който цялата световна архитектура е поставена под въпрос, би следвало да заеме друга позиция в областта на сигурността и да преследва по-скоро външна политика, която да е независима от Съединените щати и да засили е, средствата си и да, и да спази ролята на ООН. Мисля, че такава политика би изразила най-добре мнението на европейските граждани. Благодаря. Закривам заседанието до 15 часа. Благодаря на всички, включително на преводачите.